за имунитета на господин Берлинген. Имаше също искане от СНД и а, от а, НЕП за промени в състава на парламентарните комисии и делегации. Тези промени ще бъдат утвърдени, ако не постъпят възражения по тях. Съгласно едно